и Докладчицата има думата. Voorzitter, geachte collega's, mevrouw eh, Kroes, Господин председател, уважаеми дами и господа, уважаема госпожа комисар Крус, добре е, че сте тук. Искам първо да направя следния коментар. Току-що аз и слуша госпожа Ада Дингеманс в кабината за преводачи. Това е една чудесна нидерландска преводачка. Тя, за съжаление, ще ни напусне. Сега тя има толкова характерен глас. Моля ви, е, запишете това в протокола. Ще ни липсва Ада. Мисля, че е чудесно, че можах да я чуя тази вечер още веднъж. Господин председател, надявам се, че с това не ви отклонявам от основната тема. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам да благодаря на колегите от Социалната комисия, господин Томас Ман, е, от Економическата комисия и всички останали, които участваха в изготвянето на доклада. Благодаря им за чудесното и плодотворно сътрудничество. Ние искаме да гарантираме устойчиви, адекватни и сигурни пенсии за всички. Но, както казах, това попада в приоритетите на държавите членки. Въпреки това, е, това не значи, че Европейският парламент няма мнение по този въпрос. Пенсиите са обект на усилията за координация в рамките на програмите за стабилност и реформи на национално равнище и е много важен социалният аспект в тази връзка. Ние можем и трябва да се погрежим във всички държави и членки, нашите по-възрастни съграждани да водят достоен живот и това е нашата цел всъщност в Европейския съюз. Господин председател, в момента ние имаме една обърната надолу цяло пирамида на населението. Слава Богу, възрастните хора живеят по-дълго, те са по-здрави, но все повече млади хора трябва да поемат финансирането на пенсиите. Населението застарява. Една трета от европейските граждани сега са на възраст на над 55 години. В Европа има различни системи за пенсионно осигуряване и имаме системи в първия стълб, които всъщност почиват на принципа за солидарност и в обозримо бъдеще те ще останат най-важната система. Застаряването на обществото означава натоварване за по-младото поколение и се поставя на изпитание принципа за соция... солидарност. И когато имаме и дефицит в бюджета, това вече противоречи на пакта за стабилност. Държави, които имат много големи дефицити или които имат много висок държавен дълг, трябва да извършват много големи економии и то точно от пенсиите и е, социалните услуги. Това трябва да бъде предотвратено. Необходимо е да се работи повече време. Това беше обект на много оживен дебат, обаче са ни необходими и е, възрастните хора, те трябва да работят по-дълго на трудовия пазар. Искаме да им дадем възможност за гъвкави кариери, искаме да им създадем по-добри условия за труд и то по начин, че да бъдат по-добре осигурени в напреднала възраст. В първия стълб трябва да бъдат предвидени средства за това, а във втория стълб, във втория стълб всъщност се включват професионалните пенсии, които се заплащат от части от работодателя, другата част се поема от вноски на работника, но развитието там не е добро предвид развитието на акционерните пазари и тук повишаването на средната възраст е, поставя проблеми. Господин председател, госпожо комисар, трябва да се гарантира качеството на пенсиите във втория стълб, но аз не смятам, че това е разумно, защото това би означавало по-малко печалби, ако се влага само в държавни ценни книжа в тези фондове. Да, госпожо Крус, тук трябва да представите нещо. Комисията трябва да направи предложение, разумно предложение в тази сфера и Третия стълб. Третия стълб това са всъщност индивидуалните вноски. Мисля, че тук е, трябва да се предприемат повече неща, трябва да стане ясно е, какви средства могат да бъдат е, внесени от самото лице защото един открит пазар на труда е възможен само когато той няма отрицателни въздействия върху пенсиите. Благодаря господин председател за вниманието, благодаря госпожо комисар, господин Ман. Благодаря, Рия. Докладът е чудесен. И благодаря за сътрудничеството между Емпл и Екон. Работ... Работниците, служителите и социалните партньори са загрижени по отношение на професионалните пенсии имаме увеличение до 32%, които се предлагат. Това би застрашило системите. Е, би трябвало да имаме компромис. Обръщаме се към комисията. Не би трябвало товара да се стоварва върху професионалните пенсии. Те са много различни в държавите членки. Те са и различни от застрахователните е, продукти. Трябват ни прецизни анализи на системите на място и да видим кое, кои са най-економичните подходи. Комисар Барния се занимава също с материята. Мистер Darden. Merci. Господин Дърден има думата. Благодаря ви, господин председател. Както каза госпожа като пенсиите са, са промощите на държавите членки и всички държави имат свои специфични системи. Ние обаче трябва да, да изготвим препоръки по една сложна тема в контекста на кризата. Първо, първият стълб трябва да бъде основополагащ за системата на пенсионно осигуряване. Вторият стълб може да бъде допълващ, но не бива да бъде задължа, задължителен. Третия стълб може да бъде насърчаван само за хората с най-низки доходи или с непълен трудов стаж гарантирането на заетост е важно както за младите, така и за по-възрастните хора, за да може да се гарантира устойчивостта на системата. И накрая всяко увеличаване на пенсионната възраст трябва да се извърши в, след консултация с заинтересованите страни и предвид напредването на средната продължителност на живота. И накрая държа да подчертая, че докладът, макар да не на нашата група, е много добър компромис, за който благодаря на госпожата докладчика председателят, както вече казах, правилото е, че ако вече веднъж ще се изказват и в рамките на тези дискусии, нямате право на втори път. Господин Пашки има думата. Благодаря. Стабилни и устойчиви е, пенсионни системи ще дадат възможност на хората да живеят достойно на старини. Въпросът е да помислим за разходопокривните системи. По принцип всички пенсионни системи са в криза и като резултат професионалните системи, вторния втория стълб трябва да бъдат контролирани по-добре, за да не се случват погрешни инвестиции, които да застрашат спестяванията на пенсионерите. Искаме устойчиви системи Искаме да върнем доверието на гражданите в тези системи. Затова трябва да обясним как са свързани е, рисковете с сметките и депозитите в банките. Така пенсионерите ще могат да вземат информативни решения, какви рискове да вземат и какви да избягат за своите бъдещи пенсии. Благодаря. Mm-hmm. Eh, Beste Ria, ik wil eerst graag zeggen dat je heel erg je best hebt gedaan. Благодаря. Скъпа Рия, първо искам да посоча, че наистина ти си положила много усилия, за да можеш да подобриш предложенията на комисията във връзка с пенсиите, най-вече, що се отнася до втория стъл, професионалните пенсии си. Комисията трябва да респектира системите в отделните държави членки. Това не проличава много ясно и в първия стълб, например, е, както показват законите в отделните страни. Ако, да речем, бъде увеличена пенсионната възраст, аз смятам, че това не е добро предложение и най-вече няма пълно съгласие в Европейския съюз за това. Една нормална пенсия трябва да дава разумен стандарт на живот също и по време на криза. Вторият и третият стълб също са необходими, за да се запази разумен стандарт на живот. Това не се свързва с член 114 от договора, където се посочва, че Европейския съюз не трябва да се намесва в бюджетните въпроси и проблемите на работниците и работодателите. Аз искам да посоча, че би трябвало да се покаже, че Европейския съюз наистина не трябва да се намесва. Господин Бекър. Като представител на възрастните граждани, аз поздравявам докладчика, е, който цели устойчивост на пенсионните системи. Е, посоката е правилна, приоритет трябва да е първия стълб, е, втория стълб трябва да е допълнителен. Реформи са необходими в държавите членки. Трябва да има стимули за по-дълъг трудов период, но изискванията са под въпрос, тъй като имаме социален модел в Европа. Там трябва да имаме по-високи изисквания. Не, няма задължително участие на младите тук. Подходящи пенсии това е едно а, понятие, което върви по-скоро към осигуряване на едно до някъде прилично съществуване за възрастните граждани. Трябва възрастните граждани да могат по свободно да взимат решение как да живеят. Политиката не би трябвало да е подчинена на популизма, така че е необходим втори етап на тази агенда Младите поколения трябва също да поемат своята отговорност. Тук благодаря. Благодаря, казва председателят. Госпожа Супер има думата. Оливро Вирд, Оливро o да комисал. Е Зелената книга и бялата книга на комисията и този доклад са насочени към поне две цели. Трябва да се увеличи пенсионната възраст и финансовите продукти трябва да се продават в рамките на осигуряването на пенсия по третия стълб. Обаче борбата с безработицата сред младежите е в противоречие с пенсионната възраст. Доста противоречиви са тези верки. Защо, например, трябва да защитаваме е, всичко. Е, би трябвало, например, да защитим е, правото на спокоен живот. Би трябвало да защитим и правата на работодателите. Не би трябвало да се използват банкови продукти за натрупване на средства за пенсии. Ние трябва да създадем солидарни пенсионни системи и всички да могат да се възползват от тях въпреки трудните економически времена. Става дума за преразпределение. Тройката е за увеличаване на възрастта от 65 е, до 66 години и съкръщаване на вноските на работодателите, което означава, че работниците са тези, които ще трябва да понесат тежеста. Председателят благодаря. Сега давам думата на госпожа комисар Крус. Господин председател, Бих искала да благодаря на докладчика госпожа Олмен, както и на докладците в Сянка за консултивното сътрудничество и за това, че подкрепят основното послание на Бялата книга. Когато представихме Бялата книга през месец февруари 2012 година, целта ни беше да осигурим гаранции предвид застаряването на населението и бюджетните проблеми, пред които са изправени държавите членки. Целта е пенсионните системи да бъдат надежни и да могат да предоставят достойни пенсии на възрастните хора. Целта е да се намери доброто равновесие между времето, прекарано в трудов стаж и времето, в което се живее след пенсиониране. За целта проведохме широка консултация с Европейския парламент и представители на гражданското общество. това допринесе и фактът, че 2012 година беше година на активното оставяване и солидарност между поколенията. Насърчихме държавите членки да умислят потенциални реформи, като се вземе предвид средната продължителност на живота, и необходимостта да се гарантира достоен стандарт на живот на възрастните хора след пенсиониране. Също така се насочихме другите членки с призивът да се осигурят допълнителни професионални пенсии, които да не възпрепятстват мобилността на пазара на труда. Отбелязах си притесненията, изказани в доклада за запазване на първи стълб на пенсионното осигуряване. Държа да ви уверя, че както беше публикувано в доклада за, за адекватните пенсии през 2012 година, искам да ви уверя, че първи стълб на пенсионното осигуряване ще остане в основата на пенсионното осигуряване и за бъдеще. След публикуването на Бялата книга през месец февруари миналата година постигнахме добри резултати в прилагането на Бялата книга на практика. В, честно, в частност, Бялата книга беше отразена в специфичните препоръки за държавите членки в рамките на Европейското полугодие. В момента се прилагат реформи, които насърчават и жените и мъжете да работят по-дълго в отделните държави членки. Докладът на госпожа Олмен също показва, че има всеобща политическа воля да се справим с предизвикателствата, пред които са изправени нашите пенсионни системи и за да гарантираме тяхното бъдеще. При след това, за да постигнем двойната цел адекватност и устойчивост, имаме нужда от амбициозни дългосрочни усилия от всички заинтересовани страни. Европейските институции, държавите членки и пенсионно осигуряващите се. Благодаря ви, госпожо комисар, благодаря ви, госпожо комисар и благодаря най-вече на госпожа Олга за отличният доклад. И желая не само на, колеги, не само на преводачите от холандска кабина, но на всички тани преводачи успешно пенсиониране един ден. И сега преминаваме към последният доклад относно индустриалните региони в